Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sollten zügig vorfahren. Уважаеми колеги, трябва да продължим работата. Извинявайте, че сутринта не изказахме съболезнования към пострадалите в Лондон. Джули, Извинявам се, че сутринта не, не споменахме за пострадалите на терористичната атака в Лондон. Благодаря, че трябваше да ни припомните в началото на заседанието. Извинявайте, но моля ви, ако има подобен случай, дайте сигнал на председателят и ще действам съответно точка 12. Обмен на мнение с Европейската сметна палата. Благодаря госпожа Иванова, че сте тук при нас. Европейската сметна палата е подготвил няколко специални доклади за образованието и мерките за младеща. Във връзка с безработицата, предполагам, че разполагате с... Мисля, че имате материал в този, вашите документи. Госпожа Иванова ще ни представи резултатите от проверките на Сметната палата. Много е важно да чуем вашето мнение и да вземем предвид вашите констатации в нашата работа, като се опитваме да създадем система, която да използва намаляващите ресурси по-ефективно. Благодаря, че се озовахте на поканата. Имате думата 15 минути и след това ще минем към дебат. Благодаря. Наистина е удоволствие за мен, уважаеми депутати, да <clears throat> присъствам на вашето заседание за първи път. Сметната палата е поканена в Комисията за култура. С удоволствие ще представя нашите специални доклади. Сметната палата е известна с годишния доклад, одита на европейския бюджет, Полагаме обаче сериозни усилия по отношение на специализираните доклади, където разглеждаме ефективността и ефикасността на економиката и действителните резултати, които са постигнати чрез разходването на европейските средства. Сега, като предишен член на Европейския парламент, с удоволствие искам да представя доклада за образованието. Економическата и финансовата криза, заедно с бавното възстановяване на економиката и високите нива на безработица, интегрирането на беженците означава, че има нужда от допълнителни усилия на национално равнище. Защо образованието е важно? Няма защо <clears throat> да обяснявам тези неща пред вас. Значението на образованието е огромно. Виждате, че на екрана образованието и равнището на образование има пряка връзка с заетостта. Тези, които имат висше образование, са три пъти по-малко застрашени от безработица в сравнение с останалите с по-низко образование. Много е важно за економиката и производителността на труда и економически растеж. Е равнището на постиженията в образованието има пряк, прек ефект върху цялата економика, а и в цялото общество, намаляване на престъпността, повишаване на подобряване на здравето. Един от основните принципи на Европейския съюз е знанието и достъп до образованието в този контекст. Ролята на Съюза е да подкрепя, координира и допълва дейността на държавите членки, които запазват пълна изключителна компетентност по въпросите за образованието. Всъщност това се вижда и в сумите, които държавите членки дават за образование. Националната вноска от 2007 до 2011 беше 3300 милиарда. Това е всъщност е националната насносния принос, а пък европейския принос е малък като процента, но голямо като общата цифра 37 милиарда. А пък разпределението за сегашния период е до 2020 година е 27 милиарда и 100 милиона. Образованието е много широка област. В нашата проверка се насочихме към европейските цели за образованието, които са засегнати в финансирането, намаляване на процента на отпадналите от е, училище, подобряване на университетското образование, намаляване <clears throat> на слабите резултати. Ние разгледахме за целите на доклада целите в рамките 2010-2020 и всъщност е стратегията Европа 2020 трябваше да проверим дали европейското финансиране е ефективно от гледна точка на постигането на целите. И за тази цел разгледахме дали европейските цели са били постигнати в оперативният период чрез и съответно проекти, чрез които комисията подкрепя държавите членки за създаването на след... програмите за следващия период, който вече е настоящия период. Проверката цели подобрение в сравнение с предишния период. Разгледахме 37 оперативни програми от, за периода от 2007 до 2013 15 държави членки, които представляват някъде около 83% от общата сума, които Европейския съюз дава за образование. Разгледахме още 8 оперативни програми и 15, 5 споразумения за партньорство. Нашата оценка беше насочена към Германия, Франция, Италия, Португалия и Румъния. Пет държави, към които бяха насочени повечето средствата. Използвахме други критерии географски баланс. Посетихме три проекта в тези пет държави членки. Всъщност тези проекти ни бяха подсказани от държавите членки като случай на най-добра практика. Всъщност те искаха да покажат добри примери. На този диапозитив виждате оценката на програмите 2007-2013 година. Нашият анализ на програмите показва, че като цяло общ Тите цели са взети предвид и са включени в програмите, за някои програми. Някои елементи на логиката на интервенция не, не бяха добре обмислени, защото това са оперативни документи, в които няма изчерпателна информация, но комисията трябва да ги одобри и оцени. Искахме допълнителна информация за логиката, която стои зад е, използването на европейските средства. И това е нашето основание да преценим дали ресурсите се използват ефективно за този период от 2007-2013 година в нашите доклади посочваме, че комисията имаше затруднения в цялото оценка на Европейския социален фонд, особено поради показателите, беше задължително да се докладва само за участниците. Нямаше общи резултати за резултати, което, което попречи на нашата оценка като цяло образованието от 2020 година и обучението, стратегиите за тези две цели. Аз имах, са имали е, незначителен ефект върху програмите, които оценихме, защото те бяха за друг период. В е, мнозинството от програмите, които оценихме, видяхме, че няма <clears throat> ясно описание на целите. На следващия диаприз виждате виждате по-добра оценка, по-конкретна оценка на оперативните програми 2007-2013 година. Като гледам числата, мога да кажа, че това е един от <clears throat> малкото доклади, в които сме установили повече позитивни констатации в сравнение с отрицателно. Всъщност процента на интеграцията на целите в програмата са много високи за отпадащите 54% за университетското образование от гледна точка на инструментите за мониторинг се вижда сравнително малък процентът на оперативни програми, където няма такъв елемент. За отпадащите от училище само 4% нямат описание на съдържанието на тези цели. Това естествено трябва да се подобри, но като цяло мога да кажа, резултатите са по-скоро позитивни. Тук може да видите и да сравните оценката на оперативните програми 2014-2020 година. Тук се забелязва подобрение в сравнение с предишния период. По-специално комисията осигури подкрепа за държавите членки, за да разработят своите оперативни програми. Всъщност тези програми отговаряха на изискванията на европейските цели и <clears throat> установихме значително подобрение на логиката на намесата. подобрена законодателна рамка. В някои случаи в рамките оперативните програми са посочени конкретните изисквания за дадени приоритети в инвестициите – Имаше и някои проблеми във връзка с логиката на връзките между оперативните програми. Спомням си вашата дискусия за връзката между образованието и заетостта. Процеса показа подобрение в сравнение с предишния период, а решителният период е реализацията и той е в ръцете на държавите членки трябва да се изберат и да се реализират проекти, които да са насочени към образователните цели в оперативните програми. На следващата таблица виждате общо взето същата рамка, както 2007-2013 година, но тук вече може да видите значителните подобрения в смисъл включване на оперативните цели, на целите в оперативните програми, увеличение на 88% за отпадащите от училище има подобрение и за университетите 63% от гледна точка на логиката на интервенции и инструментите за мониторинг. Мисля, че по, почти всички от тях отговарят на изискванията, което само по себе си е значително подобрение в сравнение с предишния период в нашия доклад. Има четири препоръки. Те са прияти от комисията и ако бъдат приложени, ще подобрят ефективността на използване на европейските средства за образованието. Тези препоръки се отнасят за показателите за резултатите за мониторинга за разходването на средствата и това общо взето е накратко за доклада за образованието, но тъй като младеща и безработицата бяха споменати многократно, мисля, че е добре да спомена и тази тема. имат три доклада за младеща и, безръб... и заетостта. Третия доклад все още не е публичен. Първият от тях излезе преди една година за младежката гаранция, за първите стъпки предприяти и съответните рискове около реализацията. През 2015 година <clears throat> анализирахме системата на европейската инициатива да се помогне на младите срещу безработицата. Да, установихме, че първите стъпки са предприяти, но видяхме, че има три основни риска пред ефективната реализация на тази инициатива, така че първото е дали средствата са достатъчни Става дума за 12,7 милиарда за младежката гаранция. Някои прогнози на международните организации показват, че има нужда от много по-голяма сума годишно в сравнение с сумата, която е необходимо. Дават прогнози от 21 милиарда годишно – а пък в нашият е, пакет има значително по-малка сума. Добре е да се мисли за адекватността на цялото финансиране и за това дали ще дадем гаранция за всички млади хора, които не са заети, не са в училище и нямат работа. След това, вторият проблем е какво означава добро качество, защото Доброто качество е в една държава, не е добро качество в друга държава членка. Има нужда от <clears throat> минимален набор от критерии, които определят продължителността на договора или пък ми, минималната заплата, като имаме предвид също време, че това е отговорност на държавите членки липсата на <clears throat> подходяща дефиниция за качеството може да бъде доклад и това ще се види <clears throat> евентуално в доклада, който ще излезе. Третият основен риск, който посочихме е не само свързан с младежката гаранция, но това е една <clears throat> слабост, която познаваме от предишни програми. Това е проблем на целият Европейски социален фонд. Става дума за адекватен мониторинг, съответни механизми. Малко предварителна информация сега. За да знаете, че третия доклад е, за младежката безработица, в който се оценяват резултатите на равнище държави членки, след е, младежката гаранция ще се появи през април може да го намерите в страницата в интернет. След това ще има едно събитие тук в Европейския парламент. Вие сте поканени. Разбира се, ще има една конференция за заедостта на 10 май. И с удоволствие искам да се видим заедно тогава. Благодаря. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank äh, für diesen, wie ich glaube, doch recht eindrucksvollen Bericht. Благодаря за доклада. Също този доклад е много интересен. Благодаря на Европейската сметна палата за това, че са се заели с теми, които са интересни за нас и неща, по които работим. Това, което казахте, е много полезно и всъщност е съвършено ясно какво трябва да се промени в структурата на програмите за бъдещия период. Да, вярно е, че има липса на средства, но винаги се оплакваме от Европейската комисия. Мисля, че е добре, ако Сметната палата <clears throat> представи някои заключения – за определени проблеми. Но <clears throat> тук става дума за много повече ли за Сметната палата. Констатациите на Сметната палата не са политически. Благодаря на Сметната палата за тези заключения. Нека да чуем колегите Сабина Перайн, координатор от ППО. Благодаря. Съвсем накратко. От гледна точка на безработицата сред младите хора, тези неща, които чухме, <clears throat> вижда не е една голяма разлика между предишния период и сегашния период, разпределението между оперативни програми и Европейският социален фонд. Искам да подчертая това, което каза и Петра преди малко. Ясно е, че има подфина... недостатъчно финансиране, както каза колегата от Сметната палата – Мисля, че това трябва да бъде една от основните ни задачи в момента, следващият момента. Е добре, <clears throat> да поискаме от държавите членки да, да създадат система, която е насочена срещу тези затруднения. Стажовете те и най-добрата практика, обмена на най-добра практика. Добре е в тази е сфера да получим сравнение между държавите членки за това как реализират програмата за гаранция за младите хора. на какъв етап е, е развитието на този проект? Е, дали средствата по него се разходват е, ефективно? Дали постигат своите цели? Дали можем в крайна сметка да дадем перспектива за младите хора и да гарантираме създаването на работни места за тях? Много е важно как се използват средства, да, дали това е ефективно и ефикасно. Добре е да се помисли за ефективното използване на средствата. Може би добре е да чуем някой от вас, ще е да е по този въпрос. Благодаря. Благодаря ви. Аз бих искала да ви задам следния въпрос. всъщност той не се отличава кой знае колко отказаното от госпожа Ферхайен току-що. Добре познатата младежка гаранция или гаранция за младежта малко фрустрира парламента, защото нямаше кой знае колко средства за нея. Ние смятахме, че трябва да има поне три пъти повече от това, което беше предоставено. Въпреки това, на ранните етапи от програмата, забелязахме, че отпуснатите средства не са изразходени или пък не са изразходени достатъчно полезно, защото очевидно държавите членки нямаха ни най-малка представа как да използват тези средства, за да помогнат на младите хора. Затова би било много добре да чуем от вас нещо в тази връзка. Вие говорихте за риска, ние сметнахме, че средствата са много малко, има ли промяна сега? Средствата изразходват ли се по-ефикасно и ефективно? Помагат ли парите на младите хора, които имат нужда от тях? Гледам още веднъж онова, което ни показахте, финансирането по социалния фонд в областта на образованието. Ако правилно разбирам показаното и казаното, вие казвате, че има намаляване на финансирането в хода на програмния период значи думите, които, или по-скоро средствата, които се изразходват за образование, намаляват. Тази калкулация се основава на целия период, тези 27,1, това процент ли е? Става дума за средства, които са изразходени до сега, до днешния ден. Може ли да има увеличение между днешния ден и 2020 година, за да откликнем на онова, което имахме по време на предишния финансов период. Ако това е прогнозна информация за целия финансов период, трябва да кажа, че за нас това би било много шокиращо. Е, подобна информация би показала, че в рамките на програмния период средствата по социалния фонд наистина са намалели сериозно. Колегата Вента. Е, вие говорихте на немски, ще се опитам и аз, казва господин Вента. Нека да ви благодаря за този доклад. Тук говорим за пет страни. Разбирам, че това е нещо като момент на снимка – на настоящото положение, би било добре да чуем предложение за това какво да се случва от тук нататък, защото вие справо подчертахте, че тенденцията е нисходяща. Какво да направим, за да подобрим положението и в други държави членки? Много интересна беше информацията, която ни дадохте. Благодаря. Госпожо Иванова, заповядайте за отговори и след това може да има и други въпроси. Благодаря, госпожо председател. Много важни въпроси. Ще започна с въпроса на госпожа Ферхайен. И вие говорихте по този въпрос, финансирането. В крайна сметка всичко се свежда до парите. Налични ли са необходимите средства с цел да се изпълнят очертаните цели. Особено като се има предвид какви са оперативните и стратегическите цели. Когато определяхме рисковете, трябва да кажа, че първият доклад по младежката гаранция беше нещо ново за нас, защото ние работехме пост фактум. Оценявахме резултатите, ефикасността и ефективността. Този път се опитахме да оценим начина по който е проектирана програмата. Опитахме се да покажем какво може да се обърка, за да може и власт имащите да реагират по-бързо. Защото цялата тази инициатива в крайна сметка беше създадена за да се реагира много бързо и да се помогне на младите хора да си намерят работа или пък да се обучават, да учат нещо. Всъщност, аз е, преднамерено не казвам в доклада, че средствата не са били достатъчни. По-скоро използваме думата не са адекватни. Защото можем да разгледаме въпроса двояко. От една страна можем да кажем да, не е имало достатъчно средства, за да се финансират всички тези мерки. Или пък да се каже парите не са достатъчно с оглед направените обещания. Всички осъзнаваме, че е, нямаме на разположение кой знае колко средства. Е, средствата в Европейския съюз намаляват и ние трябва да постигаме повече с е, по-малко. Така стоят нещата. Онова, което казваме в доклада е, че би трябвало да се определят приоритетни мерки. И това е задача на държавите членки. По отношение на младежката гаранция може комисията да каже нещо, ако имат представител тук, но ръцете на комисията бяха вързани до известна степен, защото такава е рамката. Не става дума за категорично законодателство, става дума за препоръка на съвета и всъщност решенията са в ръцете на държавите членки. Те трябва да определят приоритетите и те трябва да използват наличните средства за да изпълняват обещанията си. Ако правите обещания по силата на които ще намерите работно място на всеки един млад човек в Европа, трябва да знаете, че това струва изключително скъпо. С наличните средства просто няма как адекватно да изпълним е, направените обещания. И съответно да имаме обещаното въздействие. Още нещо, което каза госпожа Ферхайен, да се получим от най-добрите практики. В нашите специални доклади все повече и повече се опитваме да даваме обективна, справедлива оценка, да отправяме конструктивни критики, естествено, а се опитваме и да говорим и да даваме примери за добри практики, защото във времената, в които живеем, е много добре да се получим не само от грешките си, но и от добрите практики, от добрите примери. И това е и целта на нашите доклади. Естествено, на този етап не бих желала да говоря за бъдещия доклад, третия доклад, който ще се появи на 4 април. Всъщност това беше част от вашия въпрос. Вие попитахте, изразходени ли са средствата както трябва, какви са резултатите. Повярвайте ми, докладът е изключително интересен. В него заключенията са много-много вълнуващи. На този етап не искам да казвам повече, но искам да ви кажа, че ще има добри примери. Извадката от държави членки, която избрахме, е такава, че тя включва държави с финансови проблеми, с много голяма безработица, но включва и държави, които могат да предоставят добри практики на другите. Естествено, положението във всяка една държава е различно. Типа економика, темпото на економическия растеж, но мисля, че обмена на най-добри практики може да е нещо много полезно. Така че ще имаме специален раздел в този доклад по тази тема. Господин Вента зададе въпрос относно държавите членки. Защо тези пет държави? Обясних в началото, че имаме различен набор от критерии, най-важният от които е сумата средствата, които отиват към държавата членка и начина по който са изразходвани. Отчитаме естествено и географското разположение. и Искаме да има равновесие в тази връзка. Целта не е да посочваме конкретна държава членка, именно тази държава членка. Целта е да представим различни ситуации. Най-честият въпрос, който се задава и във връзка с нашите финансови доклади и по отношение на декларацията за достоверност и точност на отчетите. Той е, този въпрос е, правим ли конкретни доклади и предоставяме ли конкретна информация, подробна информация за конкретна държава членка. Ние предоставяме информация, но по-скоро с иллюстративна цел. По отношение на средствата на Европейския съюз, защо намаляват, това са данните, които имаме е, във времето на изготвянето на доклада 27,1 милиард. Комисията, ако е тук, може да обясни по-добре за какво става дума. Това е момент на снимка на положението към онзи момент. И средствата намаляват, въпреки всички изявления, които се правят, че образованието е приоритет, много важно и така нататък. Това естествено е мое лично мнение. Благодаря. Ако няма други желаящи да се изкажат, аз имам един допълнителен въпрос. Вие разгледахте по-конкретно социалния фонд инвестициите в образование, обучение в рамките на този социален фонд. Тук в Комисията по култура ние отговаряме за Еразъм Плюс, за Съзидателна Европа, за Европа на гражданите. Всички тези програми са изключително важни и казваме постоянно, че няма достатъчно средства. Какво смята Сметната палата, какво би сметнала Сметната палата, ако предложим за тези три програми да се отделят средства по социалния фонд. А, мисля, че по този начин бихме имали и ценна информация за бъдещия програмен период. Няма нужда да отговаряте днес. Може да си запишете този въпрос и да дадете отговор по-късно, но бихме искали да получим някакъв обективен отговор. Много добре би било и някой друг също да каже има твърде малко средства за целите. Затова искам да попитам Проявявате ли интерес към нещо подобно? Няма нужда да ми отговаряте сега. Вие самата може да решите, може да обсъдите темата с вашите колеги, да ги попитате какво смятат. Ние обаче бихме проявили много голям интерес да получим е, критична информация от Сметната палата в това отношение. Много се радваме, че Сметната палата не играе ролята на лошото ченге, което посочва с пръст раната, онова, което се случва. Не, вие действате и като система на ранно предупреждение. Тук в Комисията по култура много ценим тази ваша роля. Искаме да знаем отрано кога нещо не се случва както трябва, за да можем да предприемем действия и да подобрим нещата. Затова благодарим за този подход на радното предупреждение, не само да се посочва с пръст, ами да се предупреждава отрано и да се казва какво може да се подобри. Това е точния подход, смятаме, че той е обективен, справедлив и ние ви подкрепяме. Някой друг иска ли думата, въпроси? Ако не, заповядайте. Много благодаря, госпожо председател. Това, което казахте за разъм е изключително важно. Тази програма е много важна за младите хора, младежката гаранция, е тема, по която работим в рамките на в рамките на камера номер 2. Аз съм член на тази е, камера. Ние ще направим одит на Еразъм Плюс. Не мога да кажа точно кога, но аз ще изпратя посланието на колегите от камера номер 4 и когато се появи този одит, ние ще ви го представим. Този Одит ще разгледа ефикасността, ефективността на изразходените средства и ще се предостави обективна картина на това не само дали има финансови нарушения, но и дали резултатите са постигнати, дали има промяна в живота на младите хора. Затова с удоволствие ще предам вашето послание. А съвсем накратко относно това, което казахте за а, лошото ченге, всъщност а, е, ние, да, наистина а, е, наблюдаваме строго какво се случва, но не, не би трябвало да ни възприемат само като изключително строги и лоши. Не, ние искаме да действаме конструктивно, не само да сочим с пръст вярваме, убедени сме, че превенцията винаги е най-добрата стратегия, вместо да се действа постфактум. И ето защо имаме такава стратегия. Знаете, че често в нашите препоръки казваме, че нещо е могло да бъде избегнато, ако са били предприяти такива и такива мерки. Така че Естествено, ще ви помагаме всячески, ще ви даваме информация, доклади. Благодаря за интереса. Благодаря, казва председателката. Благодаря за това, че дойдохте при нас тази сутрин. Разговор беше изключително ползотворен и информативен. Онова, което ни казахте е изключително ценно. Много, много се радваме, че Сметната палата вече е насочила вниманието си към Еразъм Плюс. Подобно начинание ще е от полза за нас. Политиците и широката общественост често гледат на сметните палати като на пазители, е, строги пазители, които често посочват с пръст проблемите. Мисля обаче, че ние осъзнаваме добре вашата роля и осъзнаваме съответно начина по който можем да си помагаме един на друг. Защото ако вие, например, отправяте ранни предупреждения, ние ще можем да работим по-ползотворно, да взимаме точните решения и да правим точните заключения. Благодаря, госпожо Иванова. Добре сте дошла, може да идвате и друг път. Желаем ви всичко най-добро за в бъдеще. So, liebe Kolleginnen und Kollegen. И така, уважаеми колеги, така стигаме до последната точка от дневния ред за днес – доста харти имам пред себе си. Става дума за малцинствените езици и образованието. Най-добрите практики ще чуем презентация от отдела за политики Знаете, че той винаги ни помага с информация. През януари 2016 година ние решихме да поискаме от нашия научен отдел да изготви проучване относно малцинствените езици. Това проучване сега е на лице. То ще ни бъде представено. Тук е госпожа Стерк от организацията Меркатор. Тя ще ни представи основните заключения на това проучване на отдела за тематични политики. Благодаря, имате 15 минути. Благодаря ви за представянето. Аз съм Рих Стерк и наистина работя за изследователския сектор център Меркатор за езиково многообразие. Аз съм един от авторите на доклада и ще ви представя резултатите. Работих с двама колеги по изготвянето на този доклад и с радост ще ви представя констатациите от този доклад. Ето я и структурата на моята презентация. Накратко ще ви разкажа за Меркатор и след това ще разгледам съдържанието на самия доклад. И така изследователския център Меркатор за, много, за езиково многообразие функционира от 1987 година и Европейския парламент подчертава необходимостта за езиковото многообразие и мулти многоязичието и а, Европейския парламент прие резолюция, чрез която Европейската комисия а, задели отделен бюджет за малките и малцинствени езици. Но през 2007 година се прекрати функционирането на структурния фонд и Меркатор се превърна в информативен и изследователски център, като се финансираме от провинция Фрислан. Какво представлява Меркатор? Това е независима изследователска организация, за изследване на езиковото многообразие в Европа и да насърчаваме езиковото многообразие в Европа, нещо, което правя и аз сега. Ние събираме и разпространяваме информация за регионални и малцинствени езици в Европейския съюз и отвъд Европейския съюз. В тази връзка основните дейности на Меркатор са приложни изследвания – от всички области, свързани с езиковото многообразие, ранно езиково обучение, но и възможностите, предоставени от новите технологии и важната роля на социалните медии и как малцинствата използват тези възможности, предоставени им от социалните медии. Участваме в различни проекти, като например в мрежата Меркатор или пък проекти за учене, а също така и проекти, които се фокусират върху езиците на малцинствата. Освен това имаме и интернет страница с подробна информация за проектите на Меркатор и работим с експерти. Имаме база данни с около 600 експерти, които работят в областта на изучаването на езици и многообразието. Организираме конференции и семинари по въпроси, свързани с езиците на малцинствата. Те са добре познати в Европа, а и извън континента. И основната дейност е свързана с регионалните ни досиета. Това ни дава представа за обучението по езици на малцинствата от ранното образование до висшето образование. А, сега предстои а, и петгодишната брошура, която се, организи... която се публикува на всеки 10 години и там се съдържа много подробна информация за а, статута на различните езици на малцинствата и образованието. Имаме и бюлетин, освен това имаме и консултативна роля по отношение на езиковото многообразие. През септември миналата година по Получихме запитване от Комисията по култура да изготвим задълбочено проучване за езиковото многообра... многообразие и образованието, образованието на роден език. И задачата ни беше в три направления да се разработят показатели за добри практики в образованието на малцинствени езики, езици да се очертаят предизвикателствата и да се определят области, където Европейския съюз може да окаже подкрепа. Освен това имаше и интерес за резултатите, за завършили образованието си на малцинствен език и до каква степен те са, се реинтегрират в общностите си. Така че въпросът беше много обхватен. Решихме да разгледаме 13 отделни а, случаи и на тази база а, изготвихме регионалните досиета на Меркатор. Не цялата информация може да бъде открита в а, досиетата. Проведохме интервюта с различни експерти в тази област. Освен това, Направихме прегледи на литературата, за да се запознаем с други доклади, доклади, които вече съществуват по тази тема. И за да видим какви препоръки вече са правени евентуално в миналото и които евентуално можем да използваме в нашата работа. И така тези казуси а, бяха основата за изследването. Направихме съпоставително проучване, разгледахме всички казуси и на базата на анализа излязохме и с препоръки. Както казах, разгледахме 13 случая, 13 казуса и тук на картата ги виждате отразени. Няма да ги упоменавам всички. Те са включени подробно в доклада, така че можете да се запознаете с тази информация, когато прецените. Един от проблемите или предизвикателствата в подобно изследване е свързано с терминологията, която се използва – Например, когато се запознаваме с хора или пък какви са техните културни специфики, това въжи и по отношение на наименоването и на е, малцинствените езици. И един осложняващ фактор е, че няма общо прието определение за това какво представлява малцинство – ето защо решихме да използваме определението в Европейската харта за регионални и малцинствени езици. И а, това посочва, че а, това е традиционен език, който се използва от, на определена територия, от лицата, които живеят на тази територия, или пък от адхок местни общности. Това означава, че не сме изследвали новите малцинства, новите мигранти или пък бежанците, които живеят на територията на определена страна. Тук съм включила и кратък видеоматериал, изготвен от Европейския център – и мисля, че става ясно какво представляват правата на малцинствата и защо трябва да ги защитаваме. И бих искала да сега да ви покажа този видеоматериал, ако сработи техниката. Може би някой ще ми помогне с видеоматериала. Well, I can see that it's, on my computer it worked, but... На моя компютър имах възможност да го пусна, но тук няма как явно. Можете да го видите в Google, можете да го намерите на сайта на Европейския център за мълцинствата. Аз също мога да ви го изпратя допълнително, но сега ще го пропуснем. По отношение на теоретичната ни рамка, от Втората световна война насама и дори по-рано органи... международни организации изготвят стандарти и механизми, които целят да защитават малцинствата. И една от причините е, че езиците на малцинствата са част от езиковото и културното многообразие, както биоразнообразието. И друга ключова причина е защитата на религиозни и етнически малцинства води до по-мирна и стабилна Европа. В основни линии целта е да се въдворява мир на континента. Съвета на Европа е, има два договора за насърчаване защитата на малцинствените езици, това е Европейската харта за регионалните и малцинствени езици и Рамковата конвенция за защита на националните малцинства. Ако не сте запознати с хартата, с удоволствие ще ви дам повече разяснения по време на въпросите и отговорите. Разликата между Рамковата конвенция и Европейската харта е, че хартата защитава езиците на малцинствата, а Рамковата конвенция защитава лица, които принадлежат към национални национално мълцинство. С оглед на принципа на субсидиарност и други принципи на Европейския съюз, Европейския съюз с неохота се намесва в, по теми свързани с мълцинствата, но през последните няколко години бяха разработени инициативи по отношение на регионалните мълцинства и техните езикови права. Нещо, което ми се иска да очертая, е свързано с резолюцията на Европейския парламент за застрашените европейски езици и езиковото а, многообразие по инициатива на а, а, господин Алфонси и беше прието с мнозинство през 2013 година но не съм сигурна дали от тогава насам са предприяти конкретни стъпки за изпълнението на действията, които са очертани в резолюцията. Това, са, интернет, това е интернет страницата на Европейската конвенция и на хартата там има много информация за езиците на малцинствата, има доклади от държавите, които са ратифицирали конвенцията и Европейската харта. Има много информация за малцинствата, които живеят на територията на различни държави. Така че ако проявявате интерес по темата, наистина си струва да се прочете информацията на тези интернет страници. Какви са резултатите от нашия доклад? Както вече казах, направихме съпоставителен анализ на базата на тези 13 казуса. На първо място разработихме казусите с конкретни параметри – на първо място направихме съпоставка между различните казуси, но що се отнася до образованието, беше невъзможно да се направи съпоставка между различните ситуации. Ето защо се опитахме да, направ... да намерим връзките между казусите. Например, предизвикателства или добри практики, които се споделят от повече от едно малцинство. И това са основните констатации. Ще ги представя съвсем накратко. Един от основните аспекти е, свързано, е свързан с статута на официалния език. Както казах, няма обща дефиниция за мълцинство, но във всяка страна има различен подход и различна позиция, от която се гледа на малцинство. Например, в Ирландия казваме, че има език на малцинството, но ирландския е първият официален език на страната. Така че ситуацията е различна спрямо Уелс и страната на баските, спрямо езика на автономната общност и официалния език на страната. Нещата са различни по отношение на лужишки език, където този език има отделен статут в Европейската харта като език на малцинство. Казвам всичко това, защото статутът е различен. Как гледаме на един език? Дали е език на малцинство или е един от официалните езици или е първия официален език на съответната страна? Накратко споменах Европейската харта и Рамковата конвенция. Когато говорим за малцинства, винаги тези два инструмента се намесват. Те са най-добре познатите и поради системата за мониторинг, те винаги напомнят за задълженията по отношение на малцинствата. Винаги казваме, че страните е добре да са ратифицирали тези два инструмента. Но установихме, че това не е задължителна предпоставка, защото в случая с Южен Тирол Италия е подписала хартата, но не, не я е ратифицирала. И а, можем да считаме по много причини примера с Южен Тирол като добра практика. Така че подписването и ратифицирането на двата инструмента не е предпоставка за съществуването на добри практики. Демографското положение също играе важна роля, защото е важно да видим дали малцинството има ясно обособена територия. Когато това е така, е по- лесно страната, държавата да предприеме конкретни а, мерки. Например, в Германия на ниво федерални провинции или пък в, в Рислан също имаме ясно обособена територия. По отношение на езиците романи и беаш е много по-трудно, защото няма ясно обособена територия и въпросът е как може да се разпишат норми и разпоредби за използването и защитата на съответните малцинствени езици. Един от най-важните фактори, според мен, е ролята на националната държава в, по отношение на езиците на малцинствата, защото политиката на държавата може наистина да подкрепи един малцинствен език или пък напълно да го тушира. Защото държавата може да разработи законодателство за защита на този език. Ситуацията е различна по отношение на статута на езиците, с това какви връзки в исторически план има, например по отношение на унгарския в Словакия или в други примери, що се отнася до Фризия или Уелс, малцинства, които нямат обособена територия, ролята на националната държава е много важна по отношение защитата и отстояването на правата на тези малцинства езиковото планиране има централна роля, защото едно е да се дадат права на малцинствата, например право на образование, но ако това не се прилага на практика, то тогава това е просто един вакуум, празно право. Аз съм а, запозната с един такъв случай има а, права за обучение във всяко училище, но не навсякъде се прилага този принцип. Имам близка, чиято 4 годишна дъщеря няма възможност да се обучава на фризийски, а на холандски и няма как да отстоява това право да получи обучение на майчиния си език. Ето защо планирането на езиците е много важно. И искам да посоча, че тук не става въпрос само за обучението, но и за различни други области – как, например, да информираме хората за предимствата на езиковото многообразие, какви са предимствата да се говори език на мъл- мълцинство или как компаниите могат да използват в комуникацията си езика на определено мълцинство как можем да помогнем на работещите в здравния сектор, че е важно да говорят езика, на постъпващите пациенти, например. Наистина тук и има много аспекти, но въпросът е как можем наистина да съблюдаваме тези права в съответната страна. И разбира се, стои въпроса и избора на модел на обучение. Има добри практики, установили сме няколко такива примера, например образование, обучение на три езика в страната на баските, където се използват баски, английски и испански. Освен това има и много а, двуезични училища, където се използват а, двата езика равностойно но не можем да работим по кълъп, не можем да кажем, че един такъв модел ще се прилага навсякъде. Трябва много внимателно да се вземе предвид конкретната ситуация, която съществува в различните региони. Така че като цяло е добре да помислим предварително кой модел ще се следва – в определена ситуация има национален език, искаме да преподаваме и а, малцинствен език, но трябва да преценим дали те трябва да имат различния статут и може да се използват различни модели на преподаване. Да, малко ще забързам. Казах няколко думи за осведомеността, за предимствата на езиковото многообразие. Това е от е, изключително голямо значение, защото понякога езиковото многообразие може да бъде и препятствие вместо обогатяващ фактор. Нещо, което установяваме като предизвикателство във всички казуси е липсата на висококачествени материали за преподаване, най-вече по отношение на професионалното обучение и липсата на квалифицирани преподаватели по а, малцинствени езици, най-вече носители на тези езици. И това е жалко, защото установяваме, че в някои направления на заетостта. Това може да бъде предимство по отношение на държавната администрация, здравния сектор. В тези случаи понякога това дори е допълнително изискване. В подготовката на тази презентация си мислех как ще изглежда една идеална ситуация не от призмата на една конкретна страна и установих няколко елемента. Тези страни, които а, предоставят повече автономност на отделните региони, например Уелс, Южен Тирол, страната на баските, много често един такъв модел се счита като добра практика. Когато има положително отношение към езиковото многообразие и има финансови инвестиции в езиковото многообразие, преподаватели, които преподават на два езика и има необходимите материали също е сред тези фактори, насърчаването на ученето. Много често обучението от предучилищна възраст до професионално обучение или висшето образование, инвестирането в модели, които имат резултати за съответния регион и хора, които искат да учат малцинствен език, които са привлечени от този език. И нещо, което не е включено в презентацията е свързано с кариерните възможности за развитие по отношение на малцинствения език. Разбира се, другата страна на медала е какви са факторите, които биха допринесли за една по-малко идеална ситуация – Например, една страна, в която се насърчава само един език. Може би това е по-ефтиния вариант, по-лесния вариант, защото трябва да се обгрижва само един език, но не забравяйте централната идея, която представих в началото, а именно миротворчество, спомагане за мир и стабилност – така че тук може да се даде възможност на малцинствата, а ако те нямат тази възможност и нямат тези права, защото те, това се разглежда като за, застрашаване, заплашване на мира в страната. Не се отпускат допълнителни финансови стимули ако владеенето на малцинствен език не води до допълнителни кариерни възможности и перспективи. И така нещата изглеждат по този начин. Това са нашите ключови констатации. Ще ги представя накратко. Така или иначе, по-голямата част от тях вече ги представих. И така, какво може да направи Европейския съюз? В нашия доклад ще видите редица заключения и препоръки, но в крайна сметка и вие сте експерти, така че вероятно и вие ще оформите предложения за конкретни действия, които могат да бъдат предприяти. Мисля, че е важно да се а, разработват програми, които да стъпват на добри практики и на натрупания опит. Всички запитани експерти смятат, че трябва да има възможност да учим помежду си едни от други, да има обмен на мнения, на добри практики, но също така трябва да осъществяваме обмен и на предизвикателствата, така че да можем взаимно да си помагаме. Освен това е много важно да се насърчава ученето на езици по различни модели, с различни механизми, защото това може да стъпи и на промените, които настъпват в тези модели и в контекста на големия брой мигранти, които идват в Европа, това е още по-важно. Разработването на висококачествени а, учебни материали на всички нива, понякога малцинствата са малки, и е трудно да се изготвят учебни материали, понякога са необходими допълнителни средства. Насърчаването на стабилни двустранни отношения между различни страни също смятаме, че това е много важно да се признаят малцинствата и в отделните страни. Разработването на система, която да насърчава преподавателите да работят в многоезикова среда, многоезична среда насърчаване на многообразието в Европа. Смятаме, че това е много важно, защото в много страни моноезиковата идея е преобладаваща и на езиковото многообразие се гледа като на заплаха, а не като на допълнителен актив стимулиране на държавите да ратифицират необходимите инструменти и договори за признаването на езиците. В този случай може би е добре да се осъществи сътрудничество и със съвета на Европа по тези въпроси. Ние също предлагаме да има и план... езиково планиране като дългосрочна политика. Не може да се направи това в рамките само на 3 или 4 години. Промяната се въвежда бавно, така че това е дългосрочен аспект. Стимулиране на държавите да дават възможност за достъп до обучение на малцинствен език от предучилищна възраст до висше образование. И сега последните ми заключителни бележки. Всъщност тук бих искала да добавя само едно нещо. Наистина има много препоръки, много препоръки са включени и в резолюцията на Европейския парламент на Алфонси. Те не са нови, не са уникални, не идват от този доклад, но нещата се свеждат до изпълнение на мерките. Както вече казах, даването на права не решава въпроса. Понякога наистина трябва да оказваме натиск на държавите членки, така че те да изпълнят мерките, които са обещали, че ще бъдат изпълнени. И мисля, че това е наистина много важно послание, което исках да отправя пред вас. Благодаря ви за вниманието и ако има някакви въпроси, с радост ще им отговоря. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank, Frau Serg. Das war zwar jetzt ein bisschen länger. Благодаря тази презентация беше малко по-дълга от това, което очаквахме, но все пак имахме малко време от сутринта. Благодаря за презентацията на проучването. Господин Шогор. Ще говоря на английски. Мисля, че тези Малцинства са някъде около 10% от е, език от населението в Европейския съюз. Много значителна степен техните проблеми са, се пренебрегват от държавите. Така че, като част на унгарското младсинство в Румъния, където сме 1 милион, 1,2 милиона от това младсинство, се радвам, че парламентът е възложил проучване на малцинствените езици, но като гледах текста за унгарски в Румъния, бях <clears throat> впечатлен от някои грешки. Вижте страница 68.7. <clears throat> Най-голямото е предимство ако да се учи унгарски, е, че може да се намери работа в Унгария. Всъщност това, което казвате, <clears throat> не е вярно като право. Всъщност правото за образование е част от <clears throat> общите човешки права за гаранция за културата и езика в съответният регион. Всъщност е, държавата задължение е да се грижи за всички свои граждани унгарци, румънци и роми, за да могат да се създадат условия да <clears throat> изкарват своя хляб и да не заминават за Унгария, Испания или Великобритания. За хората, които учат в Румъния, мисля, че е най-добре за малцинствата да учат на малцинствени език. Добре <clears throat> и държавата да даде възможност за изучаване на този език от останалата част от населението. Мисля, че това, което сте написали в доклада е малко простенчество. Накрая за Словакия две неща, които вижте на страница 7, първа точка. Въпреки, че повечето от словаците с унгарски родители говорят добре словашки, повечето, много от тях възпитават своите деца на Унгария. Много словашки унгарци обучават децата си на унгарски, въпреки че говорят добре другият език. Надявам се, че в бъдеще парламентът ще продължава да реализира подобни инициативи. Все пак същевременно трябва да избягваме грешни заключения за многоязичието и правото да се изучава да се учи на собствения език. Все пак, освен тези малки грешки, има и други неща, които искам да добавя. Ще ви изпратя текста, евентуално да поправите доклада. Защото това, което видях, е, доста ме разочарова. Благодаря. Köszönöm szépen mint a kezdeményezője a tanulmánynak, nagyon örülök, hogy végre elkészült ez a tanulmány. Всъщност, аз съм тази, която пое инициативата за тази инициатива. Много се радвам от е, дискусията днес. <clears throat> Радвам се <clears throat> и ми се иска тази тема да присъства повече в, в институциите в Европейския съюз освен онези 24 официални езика, в никакъв случай не можем да подкрепяме, да подценяваме значението на езика на малцинствата. А по отношение на проучването, което беше представено Искам откровено да кажа, че в някои аспекти не съм изцяло доволна. В своята инициатива исках да включа изискването за стаж на малцинствения език. За съжаление, съответните служители от, от администрацията не се свързаха с нас, които бяха ме поели инициатива. Има и доста грешки в доклада и някои противоречия. Няма университет, на който, в който да се учи на унгарски в Словакия. Съжалявам. Но добре е да се коригират доста от тези грешки. След това, защо не са използвани експерти или не са разпитани експерти, които познават положението на място, защо сте работили с експерти в Амстердам за положението в Словакия, Румъния, Унгария. Може би е добре да обясните защо сте подходили по този начин. Да, вярно е, че много зависи от държавата членка, ако става дума за езика на малцинството. Дали държавата подкрепя този език като ценност и ако това е така, е добре, но ако позицията е различна. Gute Idee, wenn die Kommentare, die jetzt gemacht worden sind, äh, Äh, Благодаря. Много интересни коментари. Моля ви, изпратете ги на секретарията. И те ще ги предат нататък. Не смята, че е, трябва да навлизаме във всички подробности по доклада, защото ще се появят различни мнения. Не е нужно да обосновявате всяко изречение в своето проучване. Все пак, моля ви, по-късно вземете предвид коментарите, които чухме. Сега ще дам думата накратко, за да може да отговорите, но ако обичате накратко. Um, yeah, we'll make it, um, very short. Съвсем накратко. Благодаря за коментарите. Да, знаем, че не цялата информация в доклада е точна и коректна, особено ако познавате добре държавата Всъщност тази информация от, извлечена от регионалните досиета, които се актуализират на, на 10 години. Информацията се променя. Обикновено попълваме тази информация от респонденти, които познават в положението на място. А, <clears throat> след като работихме по 13 казуса за период от 10 месеца, нямахме време да навлезем в такива подробности. Да, ще се опитаме да актуализираме информацията и да намерим по-коректна информация, но ако става дума за посещение в държавите членки, ще бъде много дълъг периода на проучването може би 4 години. Всъщност ние се опитахме да направим това за 2 месеца, което е трудно. Благодаря за коментарите. И с удоволствие ще коригираме нашите досиета и ако имате експерти на място, които могат да направят това. Ще... Благодаря. Благодаря Да, това, което казахте, наистина е полезно. Все пак това е едно проучване, което беше направено за един много кратък е, период. Резултатите са много полезни. Казахте, че сте благодарни на коментарите. Е, ще помоля секретарята да изпрати всички коментари от депутатите е, към вас. Благодаря и за вашата работа по вас това проучване въпреки някои недостатъци. Това проучване е полезно за нас и ще бъде полезно в бъдещата работа. Ако има някои неточности, не се безпокойте. Благодаря за работата, благодаря, че се озовахте на поканата да се изкажете пред нас. И накрая, благодаря на всички депутати от е, комисията за последните ден и половина. Нямам нещо по точка разни, само ще кажа следващото заседание ще бъде на 25 април от 9 до 12.30, и след това от 15 е, до 18.30 сутринта на 25 ще гласуваме, така че моля ви присъствайте на заседанието. Кажете и на колегите си също да присъстват. И накрая искам да благодаря на преводачите за отличната им работа, както обикновено. Благодаря и на секретарята, който подготви заседанието. Приятен ден, колеги!